God morgon och... Eh, Добър ден! Добре дошли на днешното заседание на нашата комисия. Продължаваме работата в нашата комисия. Искам да приветствам всички най-сърдечно с добре дошли. Обръщам се най-вече към нашите поканени експерти – по темата, която ще обсъждаме днес между 9 и 11 часа. Темата се нарича Приноса на политиките в Европейския съюз в областта на равенството между мъжете и жените за борбата срещу младежката престъпност. Работим в нашата комисия с доклад по собствена инициатива по тази тема. Докладчик е госпожа Ана Заборска. За съжаление, трябва да ви уведомя за една промяна в програмата, която ви беше изпратена. За съжаление, професор Кристиан Пфайфер, който беше предвиден за първи оратор днес, не може да присъства поради проблеми затова трябва да си отбележите тази промяна в програмата. Но като цяло смятам и се надявам, че ще можем да следваме раздадената програма. Сега с удоволствие ще дам думата на нашия докладчик госпожа Ана Заборска, за да представи своя работен документ. След това ще дадем думата на нашите поканени експерти. Очаквам с нетърпение да проведем общ дебат. Първо давам думата на госпожа Ана Заборска. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne a kolegovia, vážení experti, milí hosti. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми е, колеги, уважаеми експерти, уважаеми гости. И аз искам да ви приветствам на това изслушване, което е посветено на престъпността сред младежите, както и на политиката на Европейския съюз за равенство между мъжете и жените и нейното въздействие върху тази област. В своето проучване задавам няколко въпроса. Първо задавам въпроси на родителите им, дали знаят къде са децата им в момента. Задавам въпрос и на политиците за това дали политиките в областта на равенството между мъжете и жените успяват да допринесат за борбата с престъпността сред младежите и дали успяват да укрепят отговорността на родителите. И в предходния мандат Европейския парламент се занимава с тази тема и през 2007 година бе прият доклада Барцели за влиянието на жените и обществото върху престъпността сред младите. Тогава организирахме подобно изслушване. Много жалко е, че професор Файфер, който присъстваше на това изслушване преди три години, не успя да дойде на изслушването днес. Насилието сред младежите е много страшен феномен. То е изключително брутално и съвсем малки деца се ангажират с такива действия, а пък виждаме и все повече момичета. Децата не само крадат, а изнасилват и убиват. Има и други форми на престъпна дейност. Кой е отговорен за престъпността? Сред децата тогава. Телевизията ли е виновна или пък интернет? или е, опра... управляващите мрежите в интернет или пък училището или дома. Има множество фактори, но най-вече те са свързани с въздействието на средата и с личностния фактор. Трудно да се определи коя е причината и коя, коя е последствието. Много често рисковите фактори са непълни семейства, липса на финансови ресурси, липса на родителска грижа, както и много често ненужна употреба на физически наказания. Този доклад, по който съм изготвил работния документ, се базира на двустранни отношения и на опит – Става дума за отношенията между поведението на младежите и материалните условия, които се отразяват на младите чрез поведението на родителите. ООН, Съвета на Европа, Европейската Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Световната банка и Европейския съюз подчертават огромната отговорност на родителите в развитието на децата. Това, че те имат и отговорности и задължения. От друга страна, включването на родителите в борбата срещу престъпността сред младите е много важна. Политическите лидери обръща внимание и на това, че са необходими определени материални условия, за да може ефективно да се прилагат отговорностите на родителите без дискриминация на пазара на труда и без скрита несигурност. Дискусията сред обществеността се занимава с правата и отговорностите на родителите, но без да обвинява родителите. Искам да подчертая тук, че в никакъв случай нямам за цел да обвиня родителите и да им е цялата отговорност. В крайна сметка, престъпността сред е, младежите са резултат от множество фактори, които се отразяват на поведението на младежите на различни нива. Световната здравна организация говори за екологичен модел, за четири нива. Индивид, отношения, група и социална ни връзки. Раз развитието на човешки и социален капитал на бъдещите поколения е свързан с естествената мисия на това човек да е майка или баща, както и с солидарността между поколенията. Ако искаме да се занимаем с това голямо предизвикателство, са необходими първо основни материални условия. За тази цел трябва да зададем няколко въпроса. Първо, дали политиката в областта на равенството на мъжете на жените допринася за борба срещу престъпността сред младите и е добри, тя допринася за това родителите да си вършат работата като родители. Второ, Какви са материалните условия, които могат да помогнат да се избегне несигурността на пазара на труда и неравенството между мъжете и жените. Има различни елементи тук. Първо, сантименталния елемент – и социалните връзки, е, те много често са свързани с е, престъпността, е, тъй като престъпността отразява нарушени отношения. Основните хора, влияещи върху децата, са техните родители, така че тук най-големия проблем е свързан с социалното сближаване. След това има макроекономически елемент, поради демографския дефицит – много деца прибягват към насилие. Младеща е от решаващо значение за бъдещето ни. А младите престъпници много често са загубени за бъдещото економическо развитие на една страна. В документа има две части. Първо доклад за това как международните институции третират отношението между престъпността сред младежите и човешки социален капитал и родителската отговорност. Едно цяло и здраво семейство е най-добрата защита. И това става ясно, когато се оценят отношенията между тези три избрани фактора. Доклада върху младеща от 2003 година дава цялостна перспектива, е, цялостната картина на престъпността сред хората и е, подчертава значението на семейството. И то е голямо, независимо от разликата в културите. Децата, които получават достатъчно родителска грижа, много по-рядко стават престъпници. Липсата на родителски контрол, нестабилните връзки се отразяват. Световната здравна организация подчертава значението и на семейния фактор и на начина по който той се отразява на здравето. Нека да подчертая тук, че отношенията с родителите играят много важна роля при развитието на И това, че няма достатъчно любов между родителите и децата, също се отразява на поведението на децата. В един по-ранен доклад Европейски парламент също се занима с липсата на общуване в семейството, липсата на модели за подражание и отсъствието на родителите все фактори, свързани с престъпността. И както казах по-рано, когато говорим за отговорност тук, това не е за да обвиним родителите. Напротив, целта ни е да се обърнем към е, развитието на сигурността е, и на мерките, които можем да предприемем за доброто развитие на бъдещото поколение. С това приключвам уводните си думи и давам. Ще се радвам да дадем думата на експертите. Благодаря за вниманието. Е, Благодаря, госпожо Заборска, за представяне на вашия работен документ. Сега ще дадем думата на поканените експерти. Искам да ви напомня, че времето ви е ограничено до 15 минути на човек. Първо давам думата на госпожа Гюдрун Нурдборг, която е специалист по въпросите на равенството на половете към шведския орган за жертвите на престъпленията. Добре дошла в нашата комисия. Очакваме с нетърпение да чуем вашия експертен опит. Имате думата. ambitions to fight against youth crime. I also want to... Микрофон. Ah. Oh, I'm sorry. I will start again, maybe. Нека да започна отново. Благодаря за думата и за поканата. Аз се казвам Гюдрон Нуртборг и съм професор по право. Сега работя в шведския орган за жертвата на престъпленията и тяхната компенсация. От 70-те години насам работя по въпросите на равенството на половете в различен контекст. Искам да благодаря на госпожа Анна Заборска за това, че тя проявява амбиция да се бори с младежката престъпност. Темата е изключително важна и трябва да се разгледа на всички нива. Световен мащаб в Европейския съюз в държавите членки. научната работа, с която съм се запознала, обаче демонстрира различни неща от тези, които са в работния документ на госпожа Заборска. Задавам въпроса дали трябва да говорим за равенство на половете или за семейството, дали трябва да говорим за безопасно или стабилно семейство, дали трябва да говорим за насилие в рамките или извън семейството. Според мен и двата аспекта са важни. Ще дам някои примери за важни реформи и добри практики и ще поставя под въпрос основната форма, която всички ние следваме. Първия въпрос. По-важно ли е равенството на половете от семейството? Аз не съм против семейството, разбира се. Но много е важно да има равенство между половете в рамките на семейството особено за децата, за тяхната безопасност, за да може да се създаде уважение към децата и уважение у децата. Втория въпрос. Трябва ли да говорим за безопасно или за стабилно семейство? Според мен, едно безопасно семейство е по-важно, отколкото едно стабилно семейство. научната дейност ясно показва, че равенството на половете в рамките на семейството между партньорите създава стабилно семейство. Ако наблегнем на равенството на половете, ще имаме по-малко раздели и разводи, Равенството на половете, разбира се, няма нищо общо с насилието. Ако разгледаме насилието в рамките на семейството, моята позиция е различна от тази в работния документ. Вие говорите за насилие извън семейството, което се отразява в семейството. Това естествено е вярно, но трябва да разгледаме и насилието в рамките на семейството. Аз съм силно убедена, че този фокус ще създаде други възможности и други предложения. Насилието от страна на мъжете е доминантно и в рамките на семейството, и извън семейството. Най-често ставаме свидетели на насилие от страна на мъж срещу брачния му партньор или децата му това насилие има вредни последици и за децата, които стават свидетели на такова насилие. Децата участват в едно подобно насилие. Не става въпрос само за насилие между партньорите или между съпрузите. Проучванията показват, че децата в почти 100% от случаите знаят, че става въпрос за насилие, чули са нещо или са видяли нещо. Това е насилие, което се отразява неблагоприятно и върху децата, не само върху първичните жертви на насилието. Последиците от израстването в едно семейство, в което има насилие, са много сериозни. Момчетата се научават да използват насилието като метод а, за установяване на контрол и сила, а момичетата се научават да се подчиняват. Това създава огромни социални проблеми и проблеми от здравен характер. Освен това е свързано с разходи за отделните лица и за обществата. Може би не е лоша идеята да се подкрепи развода и раздялата, ако мъжа, който проявява насилие, не се съгласява да се подложи на лечение, за да се справи с тази необходимост от доминантност и демонстриране на сила. Ако имаме един развод, след това трябва да се укрепи ролята на майката като родител след развода или след раздялата, защото децата също ще бъдат изправени на риск. Ако имаме раздяла, на майката трябва да се окаже економическа подкрепа, както и подкрепа с цел да се справят майката и детето с последиците от а, психологически характер от проявеното насилие. Това може да е един възможен изход от ситуацията. Семействата с един родител също са изправени пред сериозен риск, децата са изправени на риск. Трябва да подкрепяме онези части от семейството, които не проявяват насилие обаче. По-добре да подкрепяме сама майка, отколкото баща, който проявява насилие. Има някои неща, които трябва да се кажат за реформите и за добрите практики. Госпожа Заборска спомена, че трябва да се действа срещу насилието в рамките на семейството, като каза, че не трябва да се използва телесното наказание. Аз предлагам да има тотална забрана за телесното наказание. Швеция беше първата страна в света през 1979 година, която забрани телесното наказание. Сега имаме 25 държави в света, които вече имат такава забрана. О не подкрепя останалите страни да въведат такава забрана. Научните е, изследвания показват, че това е едно от е, най-важните неща, за да се предотврати насилието. Важно е, естествено, да се обсъдят и различни альтернативни форми за разрешаването на конфликти. Искам да подчертая, че е важно да има реформи в системата на родителския отпуск. Трябва да има равни квоти за майките и бащите, ако е възможно. Често разглеждаме задължението за отглеждане на децата като задължение за майката. И това е свързано с норми и предразсъдъци. Бащата в много страни взима отпуск, само ако пожелая. Мисля, че е важно да има някакво задължение, за да се създаде един добър баща. Той трябва да се грижи за своите деца, ако искаме това да стане. Освен това, по отношение на Педагогиката и подхода по отношение на равенството между половете в детските градини, в училищата, в университетите, може да се направят много неща. Освен това, ако имаме млади закононарушители, трябва да разгледаме възможността за медиация, да се разгледат последиците от престъплението, причините за него в много страни Имаме такива професионалисти, които осъществяват такава медиация. Ако младия закононарушител извърши някакво престъпление и след това е готов да разбере какви са последиците от това престъпление, готов е да чуе е, какво лошо нещо е извършил и е готов да се извини, е, се стига до е, благоприятни последици. Искам да поговоря малко и за едно предложение от началника на районната полиция в Стокхолм. Става въпрос за един проект, който цели да се постави фокуса върху момчета, които са изправени пред риска да се превърнат в престъпници или вече са станали такива. Проекта се казва Project Boy. Става въпрос за стереотипа на мъжествеността, който е, е преобладаващ в цялото ни общество и този проект се занимава точно с този проблем. Проблема с е, мъжествеността, такава каквато се разбира тя от обществото, е голям. Когато мъжа е нормата, много трудно мачовския характер, мъжествеността се разглежда като проблем. Мъжете и момчетата доминират, когато разглеждаме статистиката на извършените престъпления. Престъпността сред младите хора прикрива по някакъв начин факта, статистиката за тази престъпност прикрива факта, че най-често става въпрос за престъпления, извършени от момчета. Ако искаме да се преборим с престъпните дейности и с насилието, не може мачовското да е норма. Трябва да намерим нещо друго. Трябва да създадем някакъв вид а, норма възоснова на женското. Един а, професор а, по равенство на половете в Скандинавия, Туве Станг Дал, казва следното. Трябва да се засили женското като конотация в обществото, да бъде укрепено то, независимо дали става въпрос за неговото превъплащаване от страна на жените или от страна на мъжете. На тази база трябва да се изгради една женска норма, която да се укрепва заедно с мъжественото и мъжкото в обществото. Това е норма, която би трябвало да бъде обмислена сериозно. Една американка, която също се занимава с научни изследвания в тази област, Кетрин Маккинън, говори за същия проблем. И тя казва, че зад всеки прият закон виждаме, че се крие опита на някой човек. Закона никога не изпреварва живота. Живота винаги е първи въпроса по отношение на политиката, историята и съответно по отношение на правото е, чии преживявания, чии опит застава в основата на различните закони. Така че на тази основа аз се мисля, че трябва да говорим най-вече за опита на жените, трябва да чуем какви са преживяванията на децата, освен това. Благодаря за вниманието. Stort tack till... Сърдечни благодарности, госпожо Нуртборг, за вашето изказване. Много ви благодаря. Сега преминаваме нататък по програмата. Давам думата на госпожа Елиза Мана, която е директор на отдела по културна политика на института Ченсис в Италия. Добре дошла в нашата комисия. Имате думата. Грация, е, мисис Бенсон. Е, Благодаря, госпожа Свенсон. За мен е голямо удоволствие да имам възможност да се изправя пред вашата група. Аз работя в Центъра за изследвания, който се занимава с младите хора, средства, медиите, културата като цяло. И слушах много интересното изказване за това как различните вектори на социализация се оказват влияние върху младите хора. Що се отнася до Италия, аз считам, че ние в момента живеем в един уникален момент, когато медиите и това, което те предлагат, телевизионните програми предимно, и това, което са предлагали вече 30 години, е ориентирано много силно в посока на влияние върху представата за жените в италианското общество. През 70-те години жените в Италия постигнаха много напредък. Но днес телевизията ни залива с едни стереотипни представи на жени, за жените. В е, нашия център за изследвания изготвихме една бяла книга за Европейския съюз, наречена Жените и медиите в Европа. Там е, се поставя акцент на факта, че е, за разлика от много други европейски страни, където има саморегулация, кодекси, добри практики за насърчаване на телевизията и на медиите да представят една представа за жените, която да е реална, която да съответства на живота, която да показва жените такива каквито са, образовани, е, заемащи работни места, допринасящи за развитието на е, обществото. За разлика от тези страни, за съжаление, в Италия това не се случва. Италианската телевизия ни залива с е, картини, свързани предимно с стерео... стереотипи, базирани на сексуални конотации. Красиви мацки, които са така оскъдно облечени и които присъстват на телевизионни шоу програми 24 часа в денонощието. Това влияе върху отношенията, върху половете, отношенията между жените и мъжете. Разбира се, е, упростявам нещата, просто защото нямаме много време, госпожо председател, да коментираме и други фактори, които имат отношение към този въпрос, но няма никакво съмнение, че ако някой непрекъснато ви показва жената единствено като предмет е, на сексуални желания, Естествено, това ще има отношения между... и ще има отражение върху взаимоотношенията между половете. И е, жената като личност е, практически ще остава на заден план. Това ще се случва и в семействата. Е, взаимоотношенията между съпрузите се влияят както и е, е, взаимоотношението на силите, разпределението на силите, така да кажа в кавички, между момчетата и момичетата в един по-широк социален контекст. Е, когато се създава една такава представа за мястото и ролята на жената. В такъв случай е относително много лесно да се създадат е, стереотипи. От друга страна, е, много жени в Италия имат е, своята добра кариера, лекари, преподаватели, постове с отговорност. Ако трябва да подобно отношение се превежда в отношенията на насилие, мога да кажа, че зависимостта е директна. Когато момчетата възприемат жени, момичетата само като предмети на сексуален интерес, те съответно имат отношения към своите връзници, а пък и към жените по принцип – като обекти, към които може да се упражнява насилие. Те са просто обекти, които могат да бъдат използвани, но не да се общува с тях като с личности. В момента има примери, когато и млади момчета е, извършват престъпления не само спрямо връзници, но и по-възрастни хора. Това се случва в Италия вече от няколко години. И много силно е повлияна италианската култура от тези феномени. Аз лично работя по проект, който има за цел да защитава младите хора от вредното влияние на телевизията – защото независимо от всичко, което имаме желание да направим, ние се сблъскваме с огромни проблеми. Защото ако трябва да се оплакваме, реално трябва да се оплачем от 70% от всички е, програми, които се пускат по телевизията. Тоест, ние сме твърде дребни, за да можем да се борим с а, един толкова огромен проблем. Затова искаме да се обърнем и към Европа. Бялата книга, която споменах, бе разпространена много на широко и в Италия и извън страната. в момента нямам, за съжаление, копия, които да ви предоставя. Но тя излезе 2005 година. Искаме сега да я актуализираме, за да покажем как отново Италия изостава а, и доколко медиите са отговорни за развитието на този тип отношения и култура и доколко влияят върху поведението на младите хора в е, едно така социално измерение. Ако погледнете и рекламите, които виждате на улиците, аз пътувам по цяла Европа във връзка с моята работа. И никъде не съм виждала толкова възмутителни реклами, като тези, които виждаме на рекламните табла в Италия. неща, които мисля, че в други страни на хората направо ще настръхнат косите така крайно сексистки предубедения в Италия се смятат за напълно нормални. Ние се опитваме да се бием, борим с това. Отново с нашата представителка, депутатка Силвия Коста тук, е, се изправихме и отправихме молова пред господин Берлускони да се намеси и той да ни помогне да подкрепи издаването на законодателство, където да се регламентират отношенията между държавната телевизия и правителството. И също така искаме в е, това законодателство да се опомене и защитата на достоинството на жените. Нищо такова няма в момента като текст е, в нашето законодателство. Тази тема е изключително важна за нас, поне за Италия. И е абсолютно необходимо да сменим насоката, в която работим насилието сред е, младите хора не е само е, така феномен, който излиза по заглавията на вестниците. Има много статистики в такъв смисъл. Но обикновено това насилие е свързано с дребни престъпления от ежедневен характер. Колежката от е, Швеция е, коментира, че живота, законите отразяват живота, т.е. законите се появяват, за да се справят с проблеми, които съществуват в ежедневния живот. Затова смятам, че е много важно да продължаваме и с е, изследванията, научни изследвания, за е, това така наречено микронасилие. Не да оглеждаме само насилието, което е, създава големите заглавия във вестниците за убийства и така нататък, за дребните елементи на насилие. Нещата, които хората казват на жени, които никога няма да кажат на мъже. Примерно, ако една жена реши да се изкаже някъде или да каже нещо, спокойно могат да й кажат да се затваря устата, което никога няма да бъде кажено на мъж момче. Та, това са неща, които създават поведение. Те трябва да бъдат извадени на повърхността. Не искам да отнемам прекалено много време, госпожо председател, но аз съм абсолютно убедена, че е изключително важно да се работи по темата за психологическите аспекти, социологическите аспекти на този феномен. Защото зад е, поведението на насилие винаги стои културата на насилие. А това, според мен, е свързано и с е, мъжките стереотипи. Благодаря и се надявам, че ще можем да работим заедно с вас плодотворно по тази тема. Много ви благодаря, госпожо Мана, за вашия принос към нашата дискусия. Сега искам да дам думата на господин Марко Перолини, който е служител, отговарящ за съответната политика към Европейския младежки форум в Белгия. Моля. Um, morning, everyone, you, Chair, the... Благодаря, благодаря госпожо председател, благодаря за поканата. Благодаря на госпожа Заборска за работния документ. Uh, three or four points that I would like to make in my presentation. The first one is um, I would like to talk uh, to say. Своята презентация искам да разясня причинно-следствените връзки между различните рискови фактори, е, родителската отговорност и поведението на младежите. Е, първата част е, е разяснена в работния документ. Искам след това да засегна и факторите, които се подценяват. искам да говоря и за връзката между пола и престъпността сред младежите и след това ще говоря за това какви действия можем да предложим. Първо, в работния документ не се вземат предвид от рицателното е, влияние на фактори като дискриминацията и социалната изолация. Не се взема също предвид факта, че а, престъпността не винаги е предвидима и престъпността сред младежите не винаги е, е обвързана с е, фактори, които могат да се използват за предвиждане има връзка с, с поведението на родителите, но от друга страна има и много изследвания, които поставят под въпрос причинно-следствената връзка между тези два елемента. Ето, например, Европейската агенция за основните права на Европейския съюз през 2010 година, т.е. съвсем скоро, проведе проучване за младите хора и за техния опит в ситуации на социална изолация в три страни от Европейския съюз е, Франция, е, Великобритания и Испания. И е, там се оказва, че има ясна връзка между социалната изолация и насилието. Много често онези, които са жертви на дискриминация, също са били жертви на друг вид насилие. Има обаче и други насилия, които поставят под въпрос връзката между престъпността и а, поведението на семейството. Ето, например, едно проучване в Североизточна Англия от 2006 година показва, че има слаба връзка между семейния тип и това дали или не даден младеж е извършил някакви престъпления, дали често е извършва престъпления, дали никога не е нарушавал закона. Проучването показва, че е, освен на е, индивидуалните рискови фактори, като отговорност на родителите и тип семейство, има и други компоненти, които трябва да се вземат предвид при обясняването на феномена е, на престъпността сред младежите. И един от тези елементи е типа квартал. Мястото, където е, живее семейството. Има квартали, е, в е, които има много по-голяма опасност дадено дете да започне да извършва престъпление. Затова смятам, че работният документ трябва да вземе предвид и тези поручвания. Вторият въпрос е следният. Изглежда, че родителската отговорност а, и, и автономността на децата а, са а, обратно пропорционално свързани. А, под 18 годишна възраст много често в Европа се счита, че децата вече са абсолютно надежни и а, отговорни. Но когато говорим за родителската отговорност, това означава, че според нас децата а, носят а, отговорност за своите престъпления, дори ако са 15 или 16 годишни, но от друга страна родителите трябва да направят така, че децата да ходят на училище и да не се занимават с антисоциално поведение. От нашата гледна точка това всъщност е против концепцията на младежката автономност. Ето, например, има изследване от 2000-та година, интервю на 49 а, млади а, престъпници, които а, от всички тях само трима са заявили, че родителите им са можели да направят някакви неща, с които да предотвратят извършените от тях престъпления. А, така че това е важен елемент. Сега ще се отнесе до връзката между пола и престъпността сред младите хора. Този въпрос вече бе засегнат. От наша гледна точка в работния документ се представя една доста инстру... един доста инструментален анализ. На практика целта на политиката на равнопоставеността между половете не е да засили хватката на родителите върху децата. Напротив, целта е да се пребори с историческото неравенство и с а, а, историческото наследство на неравенство. Освен това, родителската отговорност не стигматизира по никакъв начин типа на семейство. То, не всички семейства имат по двама родители и не във всички семейства родителите са от два различни пола. А, Предполага се в документа, че тези елементи са отрицателни рискови фактори, но на практика няма ясна причинно-следствена връзка между а, това дали едно семейство е с един а, или двама родители и а, това дали детето се занимава с престъпност. Много важен е и въпроса за за, за ролята на мъжете, за представата за ролята на мъжа. И а, много често се стимулира една представа а, за това, че мъжът е мъж само ако проявява насилие. Затова не трябва да забравяме този фактор. Действително, образа на мъжествеността а, има някаква роля, но има и все повече момичета, които нарушават закона. Това е показано и в е, изследвания от 2007 година от Питърсън. 49 момичета са интервюирани, които а, са, се, са били са участвали в инциденти на насилие. 61% от младите престъпници са момчета, 49 момичета. не, извинете, останалата част момичета, така че това означава, че и момичетата доста от част от такива ситуации. Сега има още един елемент, който трябва да не се забравя в този доклад. Родителската отговорност като а, призма на анализ е много санкционираща, не се вземат предвид много важни фактори, например образованието. Трябва да се вземе предвид че именно в образованието могат да се вземат много превентивни мерки. Що се отнася до мерките за помирение, те също са много важни и това вече бе казано и по-рано от другите експерти. И така, основният аргумент, който насърчава този тип мерки, е да се стигне до равно разпределяне на отговорността между жените и мъжете в семейството. Така че целта на този тип мерки според нас е именно тази, а не да се занимава с превенция а, или пък да поема обвиненията, свързани с престъпността сред младежите. И накрая. Искам да предложа и няколко политически мерки. Е, престъпността сред младежите е, се определя от много фактори. Има различни мерки, които могат да бъдат приложени в различни области на политика. Първо, много важно е да има политика за равенство между мъжете и жените. И в тази област трябва да бъде срещу борбата, в борбата срещу стереотипите. А също така има пътна карта от 2006 и 2000, е, до 2010 година и там става ясно, че а, е, много повече усилия трябва да положим а, е, за борбата срещу стереотипите. В доклада Фигерейдо, прият миналата седмица, а, е поставено голямо дарение върху усилията за борба срещу половите стереотипи. Друг важен елемент, както вече казах, е образованието. И в тази връзка, според нас, е много добре да има конкретни цели по отношение на ранното напускане на училище. Те, са, те бях, такива цели имаше и в Лисабонската стратегия, имаше им, са заложени в целите за образованието, обучението до 2020 година, така че е важно да се включат показатели за оценка на този фенонем и трябва да се вземат предвид и половите, половата принадлежност на децата, които напускат училище по-рано, много повече от тях, две, двама от, три, от е, трима ученици са момчета. Също така, стратегията до 2010 година се е, признава, че е необходимо да се вземат интеграцията и антидискриминацията като механизми за борба срещу радикализацията и насилието. И в тази област отново образованието може да се разглежда като превентивна мярка. Необходимостта за борбата срещу социалната изолация и дискриминацията са, трябва да се разглежда като една от основните мерки – и накрая, политиката за социално включване и политиката за борба срещу бедността могат да се отразят положително на борбата срещу престъпността сред младите и особено във връзка с годината на борбата срещу бедността и социалната изолация могат да се вземат а, важни мерки за борбата срещу социалната маргинализация на по-малко благодетелстваните квартали, защото, както каза, кварталът има решаващо значение. И така е много важно е да се вземат предвид нещата, с които младите трябва да се борят в тези квартали. Благодаря много. Сърдечни благодарности, господин Перолини, за вашия принос към нашия дебат. Проблема е многостранен и ние видяхме различни аспекти на, на, на този проблем важни теми бяха засегнати, затова си мисля, че докладите бяха много полезни. Благодаря на всички експерти. Вероятно ще ви бъдат зададени въпроси, за да внесете допълнителна яснота по тази тема. Има ли представител на комисията тук? Ако има, имате възможност да се изкажете сега. Май няма, обаче, в момента. Добре, значи давам думата тогава на останалите колеги, членове на парламента. Другите присъстващи в залата също могат да се изкажат и да зададат въпрос на нашите експерти. Сега имате думата. Коментари, въпроси. Първо искам да дам думата на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 Благодаря, уважаеми е, дами и господа експерти. Съжалявам, че закъснях, но самолета ми пристигна късно. Благодаря за работния документ. Това е само началото на работата. Аз съм докладчик в сянка в рамките на работната група. Съгласна съм с докладчика по въпроса за укрепването на ролята на семейството, за да се справим с младежката престъпност. Мисля си обаче, че трябва да погледнем нещата от различни ъгли. В работния документ поставяме фокуса най-вече върху финансовия аспект, стандарта на живот на семейството, например. Това естествено е една полезна перспектива, но тя не е достатъчна. Защото младежката престъпност може да се обвържи с много други аспекти, така че ние не трябва да си затваряме вратите пред себе си. Важно е, че семейството и бедността на семействата е важен фактор – От друга страна, когато има насилие в самото семейство, независимо дали става въпрос за бедно или богато семейство, дали става въпрос за семейство с един родител или с двама родители, няма как приложеното насилие да не се отрази върху децата и те да не се превърнат в нарушители на закона. Kwestii młodych wymaga e, prowadzenia polityki równościowej w за да се ограничи нивото на насилието сред младите хора, трябва да приемем много политики и да променим нашето насилие спрямо насилието. Ако приемаме стереотипи и поговорки, като една, която имаме в Полша, която казва, че ако един мъж бие жена си, то той я обича, няма да стигне нищо добро. Това засилва насилието сред а, децата, дава се оправдание за него. Четири аспекта за справяне с младежката престъпност сега искам да представя. Значи, подобряване на комуникацията, организацията и подобряване на ролевите модели в семейството. На второ място психопатологични проблеми, като изнасилванията, проблемите с репродукцията у жените. Данните показват, че значителна част от младите престъпници са деца, които не са били желани и са отглеждани в така наречените студени семейства без всякаква любов. Има много нежелани деца, които се появяват във всички страни на земята и насилието и престъпността се явяват естествени продължения на този феномен. Освен това, трябва да се гарантира достъпа на младите хора до модерни контрацептиви и начини за избягване на нежелана бременност. Жените трябва да получат достъп до информация в това отношение, до ресурси и до аборт, който да е безопасен. В много страни има голяма доза лицемерие. За съжаление, моята страна е една от тях. Ние имаме много строг закон против абортите. Като резултат от това имаме 200 до 400 аборта, които се извършват законно, а 100 000 се извършват незаконно. През 1996 година лявата партия в Полша либерализира закона, но Конституционният съд каза, че това е против Конституцията, което е невярно, защото нашата Конституция е същата като на другите европейски страни, но председателя на Конституционния съд каза, че когато една жена е бременна, ако тя направи аборт, ще и се отнемат част от гражданските права. Когато професорите по право и председателите на конституционните съдилища заявяват такива позиции, това определено отвлича е, вниманието на младите хора и им създава грешна представа. Още един е, въпрос. В училищата не се преподават социални ценности. Вече. Това се споменава в работния документ, но мисля, че трябва да се постави по-голямо ударение върху учението на преподавателите, които трябва да откликват на всеки един феномен, свързан с насилие, проявено от учениците или студентите. Наказанието за едно такова поведение трябва да е неизбежно Децата трябва да се научават да уважават различията и различните позиции. Сега положението малко се промени, защото жените вече нямат а, дълги коси, поне не всички, но когато аз бях в училище, беше нормално момчетата да ни дърпат плитките и това се приемаше като естествено поведение. Момичетата се третират по различен начин от момчетата. Те се разглеждат най-често като обекти е, на сексуална активност. Същото не бъжи за момчетата. Тази дискриминация се култивира в социалното поведение на децата и съответно, когато се стигне до изнасилване, жените не докладват за тези случаи в полицията, защото е, жените се притесняват от унижаващи, унизяващи въпроси, като това дали полата им не е била твърде къса и затова са били изнасилени. Има сериозни социални аспекти. Тук социални проблеми трябва да се подобри не само семейството, но и отношението на обществото, трябва да се подобрят програмите за обучение в училищата, трябва да разгледаме насилието в рамките на семейството. Документа споменава, че само държавите членки имат задължението да се справят с тези проблеми. Това не е правилно. Защото Европейския съюз трябва да изиграе своята роля, естествено според принципа на субсидиарност. В някои държави членки поради липсата на разделяне между държава и църква и поради реалната дискриминация на жените, Десните правителства не могат да се справят с проблемите, защото просто са слепи за тях. Това може да бъде потвърдено от решение на съда по човешките права в Страсбург. В рамките на принципа на субсидиарност Европейския съюз трябва да подпомогне нези държави членки, чието правителства не могат да се справят с насилието в рамките на семейството и престъпността сред младите хора. Благодаря, госпожо Синишин. Е, грация, президенте. Госпожа Коста. Благодаря. Аз съм много впечатлена. Първо от доклада на госпожа Заборска и от изказванията на експертите и на докладчика в сянка. Нека да се спра сега по същество на проблема, който всъщност се опитва да свърши и парламента, да идентифицира проблема и да изработи стратегия за решаването му. Да помислим какво можем да направим ние в рамките на нашите правомощия, след като сме идентифицирани вече факторите на риск и причините за младежката престъпност. Всъщност тук се пораждат два въпроса. Те бяха очертани и от научни изследвания, и от проекти, свързани с работа с младежта. От една страна се коментира пасивността за работа по тези проблеми и второ отговорността на семейството, социалните аспекти, социалната среда, в която израстват младите момчета. Аз съм съгласна напълно с твърденията, че хората, които напускат училище твърде рано, се сблъскват с риска да е, имат е, антисоциално поведение и евентуално да станат престъпници. Също Откорихме тук някои аспекти, които са важни. От една страна влиянието на средата на връзниците. Това може да бъде и фактор за превенция, за предотвратяване на антисоциално поведение на младите. Примерно, ако младите хора са ангажирани в спорт, в доброволна работа, това са елементи, които ние трябва да насърчаваме в нашата политика. Положителни елементи, защото младите хора имат голямо желание да се занимават с подобни дейности. Чували сме много изказвания от млади хора а, в такъв смисъл. Това да имат те възможност да имат повече е, начини да постигнат психическо и физическо равновесие. Това е важен аспект. Второ, докладчикът спомена, че е, проблемите на семейството трябва да присъстват във всички е, наши дейности. Това е така. И то не е, не е необходимо да стигматизираме, примерно, е, семействата с един родител – а да отчитаме средата, контекста, в който живеят хората. Дали това ще е едно стандартно, нормално семейство, семейство с един родител, това няма значение. Просто политиките трябва да отчитат тези факти, да има една вътрешна динамика, да е ясно в каква среда израстват младите момчета. Също така, отново, без да поставям стигма на семействата с един родител, напълно съм съгласна с докладчика, че а, все повече млади, все повече момчета израстват в е, такива семейства. И тогава трябва да търсим политика за подкрепа на тези семейства. Трябва да търсим как е, да, да се справяме с е, този проблем. Е, примерно и в социалните политики ние можем да сме водещи в това отношение. Примерно повече гъвкавост на работното време, ако това помага, смяна на работното време за семейства, където, които са само с един родител, който работи. И накрая говорим за престъпност някакси много общо. И ми се иска да се обърна към експертите и да ги помоля да огледат въпроса малко в, в по-големи подробности, конкретности. А от една страна, действително има тези дребни престъпления, турмоз и така нататък. Но в, в Италия, аз лично се занимавам с образование на регионално ниво, ние се опитваме да наложим, да разпространяваме най-добри практики и това трябва да се прави. Тези, тази дребна престъпност, тормоз на връзниците, в последствие се превръща в по-сериозни престъпления. Не сме говорили за различните нови медии – които по някакъв начин връщат назад отношенията между половете и отново създават почва за насаждане на насилие. Благодаря. Сега госпожа Матера, заместник-председател на комисията. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на експертите, които се изказаха. Искам да благодаря на госпожа Норборг, която спомена проблема на насилието на мъжете срещу жените и а, е, това, че той възниква поради стари стереотипи, които се продължават с години наред. Искам да благодаря и на доктор Мана, която говори за случващото се в Италия и за влиянието на медиите. върху начина по който хората виждат и възприемат жените. Много важен е начина по който се представят жените в медиите. И аз съм напълно съгласна с казаното от доктор Манов. Когато пътувам из своята страна, виждам билбордове, които довеждат нещата до абсурд. Може да се рекламират гуми за коли, но те пак се рекламират с полуголи жени. Искам да благодаря и на господин Перолини. Той говори за отговорността на родителите към младите хора, за тяхното образование и за престъпните тенденции сред младите. И в тази връзка искам да спомена нещо, споменато от госпожа Коста. Можете ли да ни дадете малко повече подробности тук? Госпожа Заборска също е събрала доста информация. А, аз искам малко повече подробности. Някакви конкретни предложения за това как Европейския съюз може да допринесе за постигане на действителна равнопоставеност между половете и е, за справяне с е, престъпността сред младите. Няма да имаме време за всичко, но се надявам, че скоро ще можем да се занимаем с въпроса отново, защото честно казано съм малко разочарована. И така, отново искам да благодаря на госпожа Заборска за свършената от нея работа. Искам да благодаря на докладчика Всянка Сянка за нейните коментари. Благодаря. Так, фру Матира. Благодаря, госпожо Матера. Аз самата бях поставила името си в списъка с изказващи. Първо, задачата на нашата комисия е да включим перспективата на равенството на половете в това досие, в тази тема. Ние трябва да окажем колко важно е да имаме равнопоставеност, когато се опитваме да се преборим с младежката престъпност, с насилието и така нататък. Това е основният ни принос. Искам да благодаря на нашите експерти. Вие просто увеличихте нашето познание. Аз говоря от мое име. Аз научих много повече от това, което вие ни казахте днес аз самата, ако не някой друг, ще мога да се възползвам от това, което научих и се надявам, че ще продължи работата между докладчика и между докладчиците в сянка, възоснова основа на това, което чухме. Когато прочетох работния документ, ми се стори, че се поставя фокуса твърде много върху фамилията, върху семейството. Много често обаче проблема се свежда до това в каква социална реалност живеят различните групи. Имаме проучвания, които показват, че рисковете от това един човек да прибегне до насилие и престъпност се засилват, ако се живее в социална изолация. Аз смятам, че имаме нужда от една подобна информация от едно познание. Много ни е трудно да си представим обаче какви проблеми има в семействата, които живеят в бедност, които нямат вяра в бъдещето. Родителите, които живеят в една такава безперспективна ситуация, много лесно прибягват до насилие. Много е трудно такива родители да дадат увереността в бъдещето на своите деца, за да станат те достойни граждани на обществото. Много е важно да създадем на всички хора възможността, усещането, че принадлежат към обществото, да не живеят те като изолирани. Те трябва да се превърнат в неразделна част от а, обществената структура. За това мисля, че трябва да се поговори малко повече за социалните структури, които са налични, за да се справим с бедността. Освен това, по отношение на описанието на непълно семейство или непокътнато семейство, незасегнато семейство, според мен няма такива понятия. всеки си избира как да изгради семейство. Може да имаме партньори от един и същи пол, може да имаме самотна майка или е, самотен баща. Не можем да кажем, че семейството не е пълно, защото всяко семейство си е семейство и то има една и съща стойност с всички останали семейства. Затова е важно да се споменат всички форми на изграждане на семейство и те трябва да бъдат подкрепени. Естествено, се надявам, че работата ще продължи и че ще работим заедно. Имам само един малък-малък въпрос към нашите експерти. Често, когато се казва, че има засилен риск, за извършване на престъпление, ако се живее в така наречените разделени семейства, можем да си зададем въпроса дали онова, което се е случило преди развода, наблюдението на насилието, живота в насилието, живота в едно семейство, където нямаме нормални отношения, връзки между мъжа и жената, дали всичко това оказва своето въздействие върху поведението на детето, когато то започне да живее само с един родител? Това е важен въпрос, е интересен и той трябва да получи своя отговор. Нямам други заявки за изказване от колегите. Затова ми се иска да дам думата сега на нашите трима експерти, за да можете да дадат своята позиция по казаното и могат да направят и допълнителни коментари, разбира се. Започвам с госпожа Нуртборг за коментар. Thank you all. I think it has been a very interesting session. Благодаря. Мисля, че е много интересно заседания проведохме, много интересни неща. Чухме от е, колегите тук до мен и от залата. Ще отговоря първо на въпросите на дамата. Имаше въпрос дали е, високата престъпност има отношение към това, че детето живее в е, семейство с един родител или има отношение към взаимоотношенията преди разделянето. А, мисля, че въпросът е ясен, но е много трудно да се даде отговор на него. Има много изследвания, базирана е предимно на статистика. Много често, действително, децата, върху които се прави изследване, е, живеят в е, семейства с един родител, но не е толкова лесно статистически да се отчете причината за тяхното поведение. Има известни изследвания. А, ние сме правили такива на базата на интервюта, разговори с а, младите хора, където става ясно, че именно насилието в семейството е рисковия фактор, който е така да се каже, ги е повредил. Може би, ако трябва да добавиме нещо в е, тук предложенията, е да има повече изследвания. И то повече изследвания на базата на а, е, половете, за да видим какъв ще е отговор на подобни въпроси и какво може да се действа по този повод. Госпожа Коста също зададе някои въпроси. Дали в смисъл можем да продължим с тези теми и да предложим мерки. Сега, първо ние трябва да формулираме какво е престъпление, какво е насилие. струва ми се, че има така склонност като говорим за насилие, говорим за сексуално насилие, е, насилие свързано с е, парични проблеми и стигащо и до убийства. Но ми се струва, че трябва да започнем да разглеждаме всички видове е, престъпления или насилие и е, да провеждаме политика на нулева търпимост някои неща, които за момента се приемат с шега или се смятат за нормални, би трябвало да не се толерират, защото те могат да доведат до по-голема, по-силни, по-тежки престъпления. Примерно, деца, които са били предмет на турмоз, жертвите страдат много. Ние трябва да мислим и за тях. Трябва да търсим начин да предотвратим евентуално тяхното превръщане в престъпници от това, че те са натрупали гняв и стрес в себе си от това, че са били тормозени и са били обект на, на, на насилие. Защото факта да бъде жертва също би могъл да бъде предпоставка в бъдеще да се престъпнеш в, да се превърнеш престъпник. Мисля, че това е. Благодаря. Благодаря, госпожо Нурборг. Давам думата на госпожа Мана. grazie Mrs. Svensson perché mi permette di tornare. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да се върна върху, ня... върна върху някои от нещата, които обсъдихме по-рано, както и от... върху документа, изготвен от госпожа Заборска. Съгласна съм с прежде говорившата колега по въпроса, който вие зададохте. Необходимо ни е повече изследвания за връзката между семейството и насилието. Що се отнася до насилието, е, извинете, до е, изследванията, с които разполагаме на този етап, мисля, че можем да стигнем до заключение, че риска от насилие в семейството в е, краткосрочен или по-дългосрочен план води до един по-насилнически подход към живота. Що се отнася до семейството с един родител, Вярно е, че и при тях може да има различни проблеми. Може да има не, не е много добро вписване в обществото, но що се отнася до насилието, много често то е свързано с а, това, че детето е наблюдавало насилие от страна на бащата към майката, т.е. много по-често се появява при семейства с двама родители. Що се отнася до ролята на медиите? Мисля, че спокойно можем да твърдим, че научната литература по въпроса е доста подробна. Първото проучване, което показва връзка между показването на насилие по телевизията и агресивното поведение е от 1956 година и то е проведено от London School of Economics, от тяхната група по правата на човека – и се нарича Телевизията и детето. От тогава насам в Великобритания, в Съединените щати, а и в други страни, включително Канада и Австралия, е натрупана доста информация по този въпрос. И много често се доказва ясна и силна връзка между насилието по телевизията и агресивното поведение. И ако Комисията по правата на жените иска да се занимава с този въпрос, мога да ви предоставя библиография на научните изследвания по въпроса, която е доста впечатляваща по своя обем италианската италианските власти за медиите се обърнаха към нашата организация, за да а, проучи въпроса за медиите и малолетните. Начина по който влияе не само телевизията, но и новите медии върху поведението на малолетните и непълнолетните. Има ясна връзка между тези неща. От 10 ако вземете 10 различни източника, които изследват този въпрос, и ще видите, че и в 10 се доказва ясна връзка между медиите и насилието. Сега какво можем да направим по въпроса? Мисля, че има една много добра идея. Family mainstreaming. Нещо, което е споменато в документа на госпожа Заборска. Това означава включване на въпросите за семейството във всички политики на Европейския съюз. Ето, например, има отличен е, пример в е, Италия. В Пистоя. Мисля, че е, там се прилага много добра практика. И именно на местно равнище трябва да работим. Много често семействата се чувстват напълно изолирани, откъснати от външния свят и не могат да се справят дори с вътрешните си конфликти. Така че говоря не за големи центрове, а за едни малки центрове, лесно достъпни, където има е, уютна семейна атмосфера, където семействата просто могат да дойдат и да поговорят с някого за своите проблеми. Могат да поговорят и за ресурсите, с които разполагат и за това как едното от поколенията може да помогне на другите. Това е пример за субсидиарност – Например, може да има един малък е, проект, управляван от е, няколко експерти. Просто е, се събират, хората обсъждат въпросите и някой ръководи дискусията, някой, който разбира. Телевизията също може да изиграе важна роля. Тя може да работи проактивно и да насърчава политики за равнопоставеност между половете. Давам думата на господин Перолини. Благодаря, госпожо председател. Искам да поговоря малко показаното от депутатите Коста и от другия депутат, чието име не разбрахме. Насилието в рамките на училището, турмоза може да бъде вид насилие. Това е някакъв вид дискриминация. Това е феномен, на който трябва да бъде разгледан и проблема трябва да се разреши. Проблема е, че на европейските европейско ниво законодателството не осигурява защита срещу дискриминация възоснова на пол в областта на образованието и няма и защита срещу турмоз в областта на училището възоснова на всякакви други а, критерии. Така че в рамките на училището няма кой знае каква възможност за защита. Държавата членка може да приеме някакво законодателство, но ниво Европейски съюз има пропуски в нормативно отношение. Гледната точка на организациите <clears throat> за борба с дискриминацията и на неправителствения сектор е, че тази пропаст трябва да бъде запълнена. По отношение на стратегията за пътна карта за равенство между мъжете и жените, вече споменах за връзката между младежката престъпност, мъжествеността и стереотипите възоснова на пола. Колегите говореха за стереотипи в медиите и въздействието на стереотипите върху младежката престъпност. Последващата стратегия трябва да се справи с стереотипите по признак пол и в сферата на образованието. Въпреки, че компетенциите на Европейския съюз в областта на образованието са ограничени. Включването на обучение по въпросите на стереотипите за половете в а, учебните програми е приоритет. Трябва естествено да се зачита принципа на субсидиарност. Трябва Европейския съюз да се намеси и възоснова на този принцип. Трябва да има някакви механизми, за да се справим с стереотипите възоснова на пола в образованието. И накрая по отношение на насилието в рамките на семействата и различните проявления на насилието в семейството, тази гледна точка е важна, защото по този начин се внася яснота върху факта, че семейството не е само социална структура, има структура, в която има промени. Семейството, освен това, не е нещо свято. То има своите недостатъци. На ниво съвет на Европа в момента се работи по проект за конвенцията срещу насилието срещу жените. Там ще се направи опит да се защитят и косвените жертви от насилието, например децата в семейства, в които има насилие. В тази референтна рамка за борба срещу насилието срещу жените би трябвало да се проведе обсъждане и за нова стратегия на Европейския съюз за борба срещу насилието срещу жените – въздействието на насилието в рамките на семейството върху децата трябва да се отчете в тази рамка. Благодаря. Благодаря на нашите експерти. Давам думата на госпожа Ана Заборска, нашия докладчик, за заключителен коментар. Имате думата. Дякуем veľmi pekne, pani Благодаря. Много е жалко, че толкова малко време ни остава, защото знам, че много хора тук от представители от неправителствените организации искаха да вземат участие, но както се вижда нямаме време. Нека да направя няколко коментара. Първо, искрени благодарности на всички експерти и колеги, които участваха в дебата. Всичко, което чух, ще бъде много важно за последващия етап на моята работа върху доклада. Няколко коментара по принцип. Признавам, че младежката престъпност като проблем е едно много широко понятие. Има много причини за това, има и много потенциални възможности за решения целият въпрос, който коментираме, трябва да бъде оглеждан в цялата му сложност. И, но ако във всеки доклад ние подглеждаме въпроса само в цялата му широта, няма да можем да стигнем до предложението за конкретни решения и мерки. През 2007 година Европейския парламент прие доклад за ролята на жените, семейството и обществото за предотвратяване на младежката престъпност. Което означава, че една област вече е огледана. А в моя доклад по собствена инициатива търсех да сложим акцент върху възможностите за а, равнопоставеност, когато трябва да се поемат отговорностите за борба с а, младежката престъпност. Искам да благодаря на нашата председателка, която а, сложи акцент именно върху този аспект. В нашия доклад се споменава изрично, че подобни политики които могат да бъдат разработени както национално, така и на европейско ниво, трябва да ни дадат възможност да осветлим е, работата на хората, мъже и жени в е, семейството, работата, която се върши за предотвратяване на престъпленията сред младите хора. В наши документи ние сме обръщали внимание на много други аспекти на този проблем, но не чак толкова сме слагали акцент върху политиките на равнопоставеност. Също така трябва да сложим акценти на а, научните изследвания. Съществуват такива изследвания, извършвания от а, специалисти или от а, неправителствени организации, но ако погледнете доклада в подробности, ще видите, че подобни изследвания понякога биват засенчвани от лични мнения – Моето намерение бе да огледаме официални изследвания, извършени от университети, от европейски институции, официални документи, на които можем да се позовем. Не съм цитирала никакви проучвания, които евентуално могат да бъдат засенчени от лични мнения или идеологии господин Паролини коментира, че може да съществува конфликт между родителските грижи и авто... желанието за автономност на независимост на младите хора. Много съм благодарна за този коментар. Аз лично смятам, че в Европа ние се сблъскваме с един странен парадокс. От една страна се опитваме да приватизираме всички услуги, всички предприятия, а от друга страна се опитваме да поставим в обсега на държавата личния живот. Аз лично съм за пълната автономност на, на, на семейния живот в съответния контекст не бива да има намеса. Не смятам, че това е правилната тенденция. И накрая искам да коментирам. Имаше доста е, споменавания тук на различните типове семейства. Но нека да кажа, че е, семейството не е тема на моят доклад. Аз не. Е, пледирам за това кой вид семейство е по-удачно или неудачно в проблема с борбата с младежката престъпност. Аз се опитвам да сложа акцент върху економическия подход. Да оценим разходите, които са необходими да направим за справяне с този проблем. Тоест, да подходим към нещата от неутрална морална точка, да търсиме начините, по които можем да решаваме проблема. И накрая да коментирам и понятието насилие в семейството. Това е огромен проблем. Ние сме наясно с това. Всички го виждаме. До голяма степен този проблем е проблем на а, ролевите модели, на ролята на бащата, който е модел на поведение. Ако той е, упражнява насилие, съответно ще има проблем. Но проблем е и поведението на децата. Ако децата упражняват насилие към родителите си, такива случаи също има. Съвета на Европа ще гласуват доклад по резолюция за а, стереотипите а, за, спрямо половете в а, медиите. Нашия италиански експерт говори в големи подробности за това. И именно в този доклад се осъжда е, представата, съдаваната представа на жените като пасивен е, предмет на сексуален интерес, а не като жената майка. А ако искаме децата да уважават своите майки, не следва да поддържаме подобни стереотипи, включително и в институциите. Смятам, че ние понякога правиме грешки, защото приемаме документи, които всъщност се отразяват отрицателно на представата за жените. Благодаря на всички. Благодаря на всички, които взеха участие в дебата, експертите и всички. Надявам се, че ще продължим да работим все така плодотворно. Вам так, фру Сабор. Много ви благодаря, госпожо Заборска. Благодаря на всички колеги, които участвах в този интересен дебат сърдечни благодарности за нашите поканени гости, гости. Благодаря за това, че дадохте своя принос за дебата днес. И така, преминава нататък по списъка за гласуване и по дневния ред следва гласуване. Нидерланд. take your seat so we can start. Моля да заемете местата си, за да започнем гласуването. И така, преминаваме към точката, която се нарича социална интеграция на жените от етническите малцинствени групи. Това е доклад. по който на 7 април имахме обществено изслушване. Обсъдихме доклада на 3 май в комисията. Нашия докладчик е госпожа Първанова. Давам думата на госпожа Първанова за няколко коментара преди да преминем към гласуването. Имате думата. Thank you, Madam President. Uh, I would like... Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на всички колеги, на всички докладчици в сянка от политическите групи за това, че ми помогнаха да изготвя този доклад по една тема, която е изключително чувствителна. Знам, че дебатът бе продължителен. да се проведе не само тук в парламента по време на този мандат. това е важна дискусия, която тече по-широк план. Имахме 140 изменения. Благодаря на всички колеги, подали изменения. И всички тези изменения бяха в хармония с философията на доклада. Нещо, което означава, че в тази комисия работим по един много конструктивен начин. Опитахме се да комбинираме повечето изменения и да постигнем консолидирани изменения и компромисни изменения – благодаря на всички е, докладчици в Сянка, благодаря и на координаторите за това, че ни помогнаха да комен... комбинираме тези изменения така, че е, да се включат почти всички предложения на нашите колеги. Така че мисля, че можем да гласуваме с една, с една много положителна нагласа. Това е отлична възможност на нашата комисия да заеме силни позиции в пленарна зала. Благодаря на всички. Благодаря, госпожо Първанова, за положените усилия и за добрата работа. Време е да започнем гласуването. Започваме с изменение 60. За, против, въздържали се, приема се. 61. За. Против. Няма против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Има устно изменение. Госпожа, господин поправя се оратора Жоверн. Madame президент, Je souhaiterais vous proposer un amendement oral parce que pour ajouter... Искам да предложа на основно изменение. Е, става дума за защита на данните. Е, става дума за данни по, за етнически происход. Това е щекотлив въпрос. За това смятам да предложа да се упомене националното законодателство в това отношение за да може да има защита на тези идеи. Две думи предлагам като изменение в, а, е, а, е, на английски, където се казва данни в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни. Предлагам да направим тази е, формулировка в съответствие с разпоредбите на страните членки за защита на тези лични данни. Благодаря. Някакви възражения към това устно изменение? Не. Значи гласуваме по компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега връщаме се към изменение 62. Имаше искане за проверка по изменение 62. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Отхвърля се. 10 за, 20 гласа против. Отхвърля се. Изменение 62 е отхвърлено. Сега стигаме до компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71. Не. Преминаваме директно към компромис 6. За. Имаме устно изменение тук. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Имаме устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се Приема се. Осемдесет и шест за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Можем да проверим. Гласувайте, моля. Социалистите и демократите имат един глас повече от позволеното. Гласуването приключи. И сега гласуваме отново. Изменение 86. Гласувайте, моля. Все още един глас повече от социалистите и демократите. Okay. We do it again. Отново ще повторим. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 16 гласа за, 15 против.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 92. Имаме устно изменение. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 93, 100 и 101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 Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 71. Имаме устно изменение по втората част. За, против, въздържали се, приема се. 124. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сто двадесет и пет. За, против, въздържали се,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 Така че стигаме до 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, гласувайте, моля. 134. Гласуването приключи. Отхвърля се. Стигаме до 137. За, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 143. за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 144 за,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 против, въздържали се, отхвърля се, 27 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме. Изменение 27. Гласуването приключи. Отхвърля се. 28. За против, въздържали се, приема се, 29, против, въздържали се, приема се, проверка. Изменение 29. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Отхвърля се. 30 за, против,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 59, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Номер 1, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, за, против, въздържали се, приема се. И накрая, изменение номер 3, за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване. Гласувайте, моля. Един глас повече за социалистите. Отново. Сега нещата са наред. Гласуването приключи. Поздравление за госпожа Парванова. 21 гласа за, гласове против няма, 11 въздържали се. Поздравления, благодаря госпожо Парванова. ви го видаре и... Преминаваме нататък по гласуването. Стигаме до точка номер 10 от нашия дневен ред. Това е точката, която се нарича развитие на потенциала за разкриване на работни места на една нова устойчива економика. Това е доклад, който ще дадем на комисията по заетост обсъдихме доклада на заседанието на 3 май. Измененията трябваше да се внесат до 11 май. 44 изменения бяха внесени. Нашия докладчик е Брита Томсън. Давам думата на госпожа Томсън за коментари преди да започнем гласуването. И имате думата. Е, Благодаря госпожо председател. Това е доклад, в който се казва, че трябва да се създадат работни места за жени в една нова зелена економика, защото това ще е економиката, в която ще се инвестира за бъдещето. Не можах да създам компромисни изменения, защото тези изменения, които са внесени, засягат различни теми. За това няма компромисни изменения, а не защото има несъгласие. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Томсън. Започваме гласуването по този доклад. Изменение 11 за против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, за първата част за, против, въздържали се, приема се. За втората част гласовете за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, Отхвърлят се. Да проверим ли? Трета част. Моля, гласувайте. Изменение 12, трета част. Отново един глас повече. Край на гласуването. Приема се 18 гласа за, 13 против. Приема се.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 Втората част отпада, а гласуваме по първата. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 23, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 гласа за. Изменение 26 отпада. 25. 25 гласовете за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за, 15 против. Отхвърля се. 38 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за, против. Въздържали се. Приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. За. Против, въздържали се, приема се. 42. За а, отпада. Значи минаваме на 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Изменение 2, моля гласувайте.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 Въздържали се? Приема се. Да проверим. Изменение 8, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част на изменение 8. Добре. Гласуваме отново изменение номер 8, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за, 15 против. И един въздържал се. Сега изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. И накрая изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравления за госпожа Томпсън. 30 гласа за, 1 против. Поздравления и благодаря на госпожа Томсън. Е, е Следващата точка, по която трябва да гласуваме, е доклада, който се нарича Европейска служба за външна дейност. Това е доклад, за който, ако не се лъжа, госпожа Корнелисен ще има коментар, преди да преминем към гласуването. Докладчик госпожа Брантнер не е тук, затова госпожа Корнелисен има думата. Yeah. Yeah, Mrs... Благодаря. Госпожа Брантнер е, роди прекрасно момиченце преди около един месец и ще се върне сред нас през септември. А до тогава ще я замествам аз, както и колегата Урике Луначек. Тя участ... Колегата Луначек участва в е, комисията по преговорите и успя да вкара едно изречение, в което се казва, че назначението ще се основава върху уменията и качествата, но е, е, като същевременно се осигурява и баланс между половете. Е, мисля, че това е добро постижение. Ясно заявяваме пред господин Ферховщад, че е от огромно значение още от самото начало да има баланс между половете в е, тази служба за външни дейности още от самото и начало, защото иначе е, ще продължаваме да си говорим от година на година колко малко жени представляват Европейския съюз в чужбина. И ще говорим, че това изменение, измерение е важно. И така, искам да ви насърча да гласувате в подкрепа на, из, на четвърто и пето изменение. Те са много важни а, и ще дадат много силен сигнал на господата докладчици. Благодаря. Благодаря, госпожо Корнелисен. Преминаваме към гласуването по това важно становище, което засяга една съвсем нова служба в рамките на Европейския съюз. Затова е важно още от самото начало да включим половата перспектива тук. Преминаваме към гласуването. Изменение 3. Няма гласуване защото не засяга всички езикови версии. Преминаваме към 4. За, против, въздържали се, приема се.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 Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Крайното гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването? Не, избързах. Добре, сега е краят на гласуването. Приема се 29 човека гласуваха за, един се е въздържал. И така, поздравления. Поздравления на всички, които работим за осигуряване на равенството между половете. Поздравления на госпожа Корнелисен. Ehm, И така, стигаме до последната точка, последното гласуване за деня. Доклада се казва Насоки за политиките за етостта на държавите членки. Комисията в лицето на своите координатори реши през май да включи предложения за изменение на насоките за заетостта и да ги представи на комисията по заедост. 3 юни беше крайния срок за измененията и имаме 35 предложения за изменение. Те ще бъдат събрани на едно място и ще се превърнат в становище, което ще дадем на комисията по заедост. Сега имате ли някакви коментари или изказвания преди да преминем към гласуването? Давам думата на госпожа Корнелисън. Thank you. Благодаря. Да, бих искала да кажа, че е много жалко, че не сме провели среща на докладчиците в сянка тук. Защото когато изкатвах измененията, се сблъсках с един е, сложен избор дали да предложа отделни насоки за заедостта или да се опитвам да изменя четирите съществуващи насоки. В крайна сметка се опитах да направя и двете. Може би по този начин можем да подходим и към комисията по заедост. Госпожа Фигерейдо също представи едно изменение за отделни насоки във връзка с равнопоставеността и постигнахме един компромис. От една страна има една конкретна насока за равнопоставеността, а за, от друга страна, заедно с, с останалите колеги от комисията, сме предложили и отделни изменения към съществуващите насоки. Мисля, че няма възражения срещу това да се гласува подкрепа на всички направени предложения, а оттам нататък комисията по заедостта да вземе решение как да подходи. Така ще играем по-насигурност, насигурно, защото ако те отхвърлят отделната насока, която се занимава конкретно с равнопоставеността, то поне ще успеем да вмъкнем равнопоставеността чрез другите изменения. Това е. Благодаря, госпожо Корнелисен. Няма допълнителни коментари. Можем да преминем директно към гласуването. Госпожа Бауер поиска думата. Благодаря много. И аз е, е, е, разбирам този подход, но имам своите съмнения. Или искаме мейнстриминг или искаме отделни насоки, отделни глави и въобще всичко да е отделно. Това е другата альтернатива. Е, продължавам да вярвам, че мейнстримингът е по-добрият подход. Е, Благодаря за позицията, госпожо Бауер. Някакви други изказвания? Ако няма, преминаваме към гласуването. Нека да гласуваме първо. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се 17 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против,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 Отхвърля се. 12 за, против, въздържали се. Приема се. И номер 13, извинете, за, против, въздържали се. Приема се. А сега, за крайното гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за, 2 гласа против и 12 въздържали се. Благодаря и поздравления на госпожа Корнелисен. So, now we have to finish. Стигнахме до точка 13 от дневния ред. Приключихме гласуването. Процес на разискванията Днес беше много интересен. Проведохме дебат с експерти по темата приноса на политиките на ЕСА в областта на равенството между мъжете и жените за борбата срещу младежката престъпност. Искам да благодаря на всички членове на комисията за това, че работеха за осъществяване на заседанието днес и вчера. Благодаря на колегите, благодаря на секретарята, благодаря на преводачите, които ни помогнаха да проведем успешно тези две заседания на комисията. Ще се видим още веднъж преди лятната вакансия. Това ще е в средата на юли. Това ще е последното ни заседание преди дълго чаканата вакансия, която сме си и заслужили. Благодаря на всички докладчици. Добре дошли на заседанието през юли. Благодаря.